с съвета и комисията. Те са публикувани на нашата страница. И сега работната ни програма на 3 октомври беше прият окончателният дневен ред за това заседание и той е на ваше разположение. За днес няма предложения за изменение. За вторник политическата група на ЕНП е, предлага да се отправи устен въпрос към комисията за дискриминационното отношение на митническите органи срещу литовски и тежкотоварни автомобили на руската граница. Кой ще се изкаже в подкрепа на това предложение? Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, от няколко дни руските власти, поне според информацията, с която разполагам, се отнасят произволно към тежкотоварни автомобили от Литва. Те биват придружавани, принуждавани да разтоварват изцяло своя товар и проверявани. Това очевидно са манипулации в навечерието на срещата на върха в Литва тази сутрин а, е, руските власти, без да информират Европейската комисия и нас, са наложили пълно ембарго за внос на литовски млечни продукти в Русия. Не можем да допускаме Русия да се отнася така произволно към държава членка на Европейския съюз, която в момента го председателства. Отново повтарям, всичко това е в светлината на предстоящата среща на върха бихме били много благодарни, ако тази точка бъде включена в дневния ред господин Свобода, отново в полза на предложението. Напълно подкрепям предложението. Смятам, че е скандален начина по който Русия се отнася към Литва, особено на фона с стремежа на Литва да подкрепи източното партньорство на срещата на върха, която предстои а, с мерки за Молдова и Украина. Аз лично бях там и видях как биват третирани литовските тежкотоварни автомобили. Действително произволно, действително се гаврят с тях. Мисля, че Европейският парламент трябва да се изкаже ясно против подобни неща. Председателят, някой иска ли да се изкаже против предложението? Не. В такъв случай, нека да гласуваме предложението. Ако го приемете, той ще влезе като точка в дневния ред след темата Европейски съюз Тайван. За, против, въздържали се. Точката се приема и влиза в дневния ред. За госпожо Цимър, заповядайте. Я цум, zum äh, За вторник, програмата за вторник. Току-що гласувахме включването на тази точка в дневния ред. Ние попитахме само кой е за включването и и след това вие казахте, тя ще влезе като точка след темата търговски отношения с Тайван. Обръщам внимание обаче, че на председателския съвет приехме и точката за работното време на пилотите. По този начин тази тема се измества прекалено назад. Моля да се проучи дали не може да се изтегли по-напред, защото това е важна тема и пилотите очакват нашата реакция. Председателя, да, имате право, по този начин изместваме назад споменатата от вас точка, но не виждам къде да включим току-що предложената тема, която гласувахме току-що, така че съжалявам. Dann kommen wir zum Mittwoch. Die BB стигаме до дневния ред за сряда. ЕНП предлага промяна на темата на разискването за политиката в Средиземноморско море, в, на Средиземноморието и новото заглавие според тях трябва да бъде изявление на съвета и комисията за миграционните потоци в Средиземно море на фона на трагичните обстоятелства в Лампедуза. Господин Яколино, вие ще се изкажете, предполагам, в подкрепа на тази точка. Господин председател, както казахте току-що, има около 200 тела на ударници, които са намерени около Лампедуза, но се очаква броят им да се увеличи. Е, оценката е, че е, загиналите са поне 360 души. Призоваваме за дебат в същия ден, в който председателя Барозо и комисарят Малмстрелм най-вероятно ще пътуват към остров Лампедуза, за да изразят своята солидарност и солидарността на Европейския съюз спрямо всички, които са засегнати от случилото се и жертвите, и гражданите на Лампедуза. И така, може би е добре да проведем дебат около 5 часа, когато комисарят Малмстрам и председателят Барозо и някой от съвета ще бъдат тук. Утре ще имаме възможност да изразим своята позиция заедно с, в едно и също време с комисията. Благодаря. Господин Свобода. Господин председател, подкрепя мнението, че този дебат трябва да се проведе с Барозо и комисарите Барозо и Малстрем Надявам се разискването да помогне не само на межанците, но и на рибарите, които са заплашени от наказателно преследване заради това, че са спас, спасявали хора. Това е абсурд в италианското законодателство. Мисля, че той трябва да бъде поправен. Така че наистина въпросът трябва да се обсъди с председателя на комисията и госпожа комисаря. Благодаря. Има ли някой, който да се изкаже против предложението? Против ли искате да кажете нещо? За резолюцията. Заповядайте, имате думата, макар че не знам какво ще чуя. Доколкото знам, сме внесли това, което ще кажа. Нашата политическа група подкрепя предложението за промяна на темата, но това, което цитира господин Свобода, е нещо като да трябва да решим дали да леем крокодилски сълзи само или наистина да направим така, че нещо да се промени, както вие, господин председател, казахте. Точно за това смятам да подкрепим тази точка от дневния ред с резолюция. Председателят. Значи предложението е да има обсъждане и резолюция. Значи първо не чух някой да възразява срещу промяната на темата за сряда. Един момент. Значи това е безспорно, че темата ще се промени, като добавим трагичните събития в Ламп... Е, пред Лампедуза. Сега госпожа Харпс допълнително предложи темата да се подсили с резолюция. Господин Яколино tanto per confermare. Господин председател, бих искал да подкрепя казаното току-що от господин Свобода. И да настоя, че е, е необходимо да отидем отвъд законодателните въпроси. Тук говорим за солидарност, говорим за споделяне на, на тежестите, на отговорностите. Не искаме да създаваме напрежение, не искаме разделение. По тази тема целият парламент трябва да е обединен. Господин Яколино ще счета това за изказване против резолюцията. Да, да. Госпожа Хармс внесе предложение за резолюция. Господин Яколино беше против. Госпожа Цимер, вие за резолюцията ли ще се произнесете? Госпожа Цимер, да, подкрепям предложението на госпожа Хармс. Тази точка от дневния ред трябва да бъде придружена от гласуване на резолюция, защото е крайно време да кажем конкретно какво трябва да се промени. Не само в Италия, а и в Европейския съюз и отговорността на европейските държави за прекратяване на това недостойно за хората положение. Председателя. Добре, гласуваме за изменението на дневния ред за сряда. Господин Свобода. Исках само да предложа резолюцията да се обсъди и приеме на втората сесия през октомври не е възможно да чуем докладът на председателя на комисията от Лампедуза и моментално след това да разработим резолюция. Само след две седмици е следващата октомврийска сесия. Тогава е подходящо да приемем резолюция. Председателят, след малко ще се върнем на този въпрос, но за сега подлагам на гласуване включването на тази точка в дневния ред. Кой е за? Против? Въздържали се.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 Предложиха се два подхода. Първо, резолюция още тази седмица или резолюция на следващата октомврийска секция в светлината на това, което ще ни разкажат госпожа Малмстрем и господин председателя на комисията. Госпожа Хармс, да, ако се договорим на октомврийската сесия да се обсъди и приеме такава резолюция, а, мисля, че зарът е хвърлен още повече, че виждам, че повечето колеги са за това. Подкрепям да бъде на втората сесия през октомври. Председателят. Значи сега имаме само предложение за резолюция на втората октомврийска сесия. За, против, въздържали се, приема се. Нямам други изменения за сряда. Сега за четвърта групата на зелените внесе искане за декларация на комисията във връзка с арестуването на активистите на Greenpeace в Русия, като това бъде първа точка от дневния ред в четвъртък. Госпожа Хармс, вие ли ще обосновете предложението? при подготовката на предложението ми направи впечатление, че другите политически групи се страхуват, че ще станат прекалено много темите на това пленарно заседание, които се въртят около спорове с Русия и Москва. Според мен обаче по-скоро става въпрос, че ние трябва да имаме становище по ролята на Greenpeace като голяма неправителствена международна организация и за значението на а, тяхната дейност по море. Те спомагат да се а, посочат много опасности в моретата, и винаги действат без насилие. Така че обвинението в пиратство е а, извън всякакви допустими граници. Смятам, че и ние трябва да подкрепим тази неправителствена организация. Според мен в четвъртък трябва да се проведе дебат, след което на следващото пленарно заседание през октомври да се приеме резолюция. Председателят, кой ще подкрепи предложението? Никой. Кой ще възрази срещу него? Заповядайте. Uh, um, Благодаря, господин председател. Преди да се изкажа против предложението, нека да заявя, че темата е изключително важна. По никакъв начин не смятаме е, противното, но в четвъртък сутринта има устен въпрос по върховенството на закон и правата на човека в Русия и смятам, че в този дебат имаме достатъчна възможност да повдигнем и тази тема, достатъчно, т.е. една важна тема в рамките на предвидения дебат. Благодаря. Благодаря. Това беше изказване против предложението. Сега следва гласуване. Гласуваме предложението на групата на зелените за декларация на комисията за ареста на активиста на Гринпис като първа точка в четвъртък. За. Против. Въздържали се. Според мен се отхвърли предложението, но да проверим. Гласуваме електронно начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Всички колеги ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Су. Е Госпожо Магинес, заповядайте е, альтернативното ви предложение. Исках да бъда ясна. Би трябвало тази точка да се включи към дебата или устния въпрос за Русия. Бихте ли се съобразили с моето предложение, господин председател? Имам предвид четвъртък сутрин. Äh, Госпожо Макинес, разбирам замисъла ви, но в сряда темите са съвсем други. Просто не можем да смесваме нещата. Моля ви, не настоявайте за това. Госпожо Хармс, по процедура. Може би е добре да се споразумеем за да не се скупчват толкова много теми във връзка с Русия сега, да обсъдим тази сема след 14 дни. Мисля, че за онези, които в момента се намират в Холандия представители на Международния морски съд и се подготвят, ще бъдат доволни да чуят такъв сигнал от нас. Председателят, благодаря госпожо Хармс, ще включа тази точка в проекто Дневния ред, който ще бъде обсъден на председателския съвет и тогава вече е, ще се реши дали да бъде включена тя и кой от дните и в кой от дните. Ако няма други желаящи да вземат думата, дневният ред е утвърден. Сега преминаваме към първа точка от дневния ред. Въпрос към комисията. Устен въпрос. Европейския пазар на въглеродни емисии пред 2012 година. Има думата